подбрани чрез успелите предприемачи жени в страните членки. Благодаря. Благодаря. С това приключваме дискусията по този въпрос. Ще гласуваме а, утре заран. А следващата точка от нашия дневен ред, това е докладът на Едит Бауер. Положението на жените, които наближават пенсионна възраст. И с голямо удоволствие давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Е, по телевизията не можем да видим жени репортери на възраст над 50 години. Забелязали ли сте? Забелязвали ли сте, че по-малко жени над 50 годишна възраст срещаме на работните места. И всъщност статистиката посочва именно, че 37% жени на възраст 50 години и над 50 години са заети. И това са данни за Австралия, за САЩ а пък тук в Европа парламентът приема най-различни документи, по силата на които се увеличава пенсионната възраст. А данните показват, че всъщност много по-рано излизат жените от заетостта. 70% заетост за мъже и жени е залегнало в стратегията Европа 2020. Следователно, основателно е да попитаме какво можем да направим, за да не допускаме ранното излизане на жените от пазара на труда. Може би има няколко основания за това явление дискриминацията, пред която са изправени. И дискриминацията спрямо тях е сложна по своя характер – а, един елемент от дискриминацията е възрастта. И поради тази причина не можем да видим често жени по телевизионните новини над 50 години. Има и социални основания – поради които жените напускат пазара на труда. Трябва да се грижат за член на семейството, например. Но има и други основания, свързани с здравословни е, въпроси. Например, мога да засегна проблема с остеропорозата, например. От друга страна, условията на труд също могат да бъдат подобни причини. През 2012 година, годината за активно остаряване, посветена на тази тема година, може да открие нов път за разрешаване на тези проблеми. Всъщност, разликата между мъжете и жените става много голяма от 50 години нататък. И много често жените са или е, незаети, или заети на краткосрочни е, договори, или те просто изобщо не присъстват на пазара на труда, което означава, че всъщност те живеят в състояние на по-голяма бедност. Необходимо е да се разработят конкретни мерки, които да подобрят не само е, борбата срещу дискриминацията, и между другото, много от интервюираните в моето проучване посочват, че дискриминацията всъщност е много голям проблем. А, разбира се, знаем, че превенцията е по-ефтина от лечението на проблема. Това също се е, е валидно и за пазара на труда. Пенсионната реформа е друга тема. Бялата книга трябва да отчита спецификата на жените. Те не могат да остават без застраховка, без без вноски тогава, когато по тяхната пенсионна схема, тогава, когато, например, гледат своите внуци. И ако не предприемем нужните стъпки, няма да постигнем целите, залегнали в заетостта или борбата срещу бедността в стратегията 2020. Grazie, la parola... Благодаря. А, колегата Клас има думата. Edith Bauer, er beschreibt ganz konkret die Lage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 са лоши а, държавите членки, регионите и местните органи би трябвало да подкрепят жените, а, които се занимават с, с а, предприемачество, както и жените в годината на активното устаряване. А, между двете програми трябва да се постигне синергия и трябва да се създават нови работни места. Аз бих искала да, а, бих искала да обърна вниманието ви към хора, които се грижат за най-слабите, най-уязвимите в нашето общество, за хората с увреждане увреждания, които не са добре платени. Председателката, благодаря. Думата има госпожа Данчила. Благодаря, госпожа председател. В един, в глобал, глобалният свят, солидарността между поколенията и използването на потенциала на по-възрастни жени е особено важно. Тези жени са много важен економически ресурс. Те могат много да помогнат на обществото. Необходимо е да се поощряват мерки, които допринасят за осигуряване на равни възможности за тези жени. Да се борим срещу всяка дискриминация срещу жените, които наближават пенсионна възраст. Трябва да по- поощряваме жените да се върнат, връщат на работа след е, раждането на децата си, за да може е, да се избегнат големите празноти в е, трудовия им стаж. Благодаря. А сега давам думата на е, господин Фигерейдо. Благодаря госпожо председател. Дискриминацията срещу възрастните жени е един от най-големите социални проблеми, пред които сме изправени, когато говорим за борба срещу бедността или социалната изолация. Това са жени, които са жертва на ниски заплати, често имат временна работа, случайна работа помощта на която те всъщност е, трябва да оцеляят състояние на наистина е, много голяма бедност или социална несигурност. Трябва да обръщаме също така е, внимание и на пенсионната възраст за жените. Не трябва да има дискриминация срещу жените тогава, когато те раждат и отглеждат своите деца, например – не трябва да бъдат жертва и на разликата в заплащането. Нужно е да подготвим мерки, които да дадат възможност да се пенсионират достойно да няма а, дискриминация и насилие срещу възрастните жени. Необходимо е да има съответно социални служби и организации, които да се грижат за тяхното здравеопазване, за жилищния им проблем. Това са важни въпроси, които са споменати в доклада и трябва да обърнем внимание. Председателката, благодаря. А сега госпожа Флашикова. Дякуем veľmi pekne, pani благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, този доклад се занимава с проблемите на жените, наближаващи пенсионна възраст между 55 и 64. В 21 държави членки на Европейския съюз работната заетост сред жените е с 20% по-ниска, отколкото при мъжете. И това е неблагоприятно за жените, особено жените, наближаващи пенсионна възраст. Необходимо е да се премахне дискриминацията сред жените, това да стане приоритет на държавите. И аз призовавам Европейската комисия да изготви правила, за да може да се помогне на жените да останат активни на пазара на труда и да имат добри а, пенсионни възможности. Госпожа Наведелова. жените не могат да участват равноправно и пълноценно на пазара на труда. Това се отнася особено за по-възрастните от тях. Много от тях са принудени да работят на непълен работен ден. Трябва да направим всичко възможно по-възрастните жени да получат възможност да допринасят повече за обществото. Много пъти те се грижат за децата, за внуците си, работят като доброволки. И ако, когато са възрастни, са все още здрави, трябва да имат възможност да работят, ако искат. Затова призоваваме Европейската комисия да вземе мерки, особено през идващата година, годината на активната, активното стареене, да се преодолеят тези слабости. Господин Месарош. Elnézést, én nem jelentkeztem a felszólásra, de mondhatok valamit. Моля да ме извините. Всъщност не исках думата, но ако желаете, мога да кажа нещо. Eh, Председателката, благодаря. Пападополо. Майкро. Repeat. Κυρία Πρόεδρε, είναι γεγονός πως Уважаема госпожо председател, всъщност е, хората между 55 и 60 е, години, особено жените, са обект на дискриминация. А, е, а, те са подложени на други допълнителни форми на дискриминация, които са свързани с предразсъдъци и други фактори. 2012 година ще бъде една възможност да им се окаже подкрепа, за да може да се повиши общественото съзнание а, към а, тези проблеми на социално изключване. А, а, по отношение на хората от третата възраст. А, ние в Европа не можем да си позволим лукс да приемаме а, остаряването като недък. А, предразсъдъците по отношение на възрастните хора а, се отнасят, се проявяват също така и в достъпа на възрастните хора сред пред до, до медицински служби. Комисарът Таяни. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, преди всичко на госпожа Бауер, Бауер защото економическата и правна равноправие на жените е много важна стратегическа цен на годината за равенството мъжете и жените. Целта ни е а, а, да се увеличи активността на жените, да се намалят на различията между заетостта на жените и мъжете, особено когато се отнася за жените над 50 годишна възраст. Ние много добре знаем, че жените, които наближават пенсионна възраст, са в много особено положение. Защото те а, трябва да помагат а, на вече възрастните си деца, а, да се занимават, е, да се грижат за възрастните си родители и така нататък. Но трябва да осигурим техните възможности, по-големи възможности да участват в е, трудовият живот. А, а, е, планираната отпуск по бащинство ще помогне вероятно за постигане на тези цели. Необходимо е да се възложат проучвания, за да се види каква ще е ползата от подобен вид отпуск. Очакваме резултатите към края на комисията и основа на тези резултати комисията ще направи своите предложения. Докладчика с право подчертава, че, а, че жените над 75 годишна възраст са повече заплашени от бедност. И това е, се дължи на по-малките им пенсии. А, а пък пенсиите им са по-малки поради характера на трудовия трудови им стаж. А жените по-често прекъсват работа, отколкото жените. А, значи, за да се осигури равенство между жените и жените, е, трябва да се осигури и финансовата им независимост. Сегашната сегашното законодателство предвижда трудовия стаж да не се прекъсва по време на майчинството. Комисията ще помисли как може да се подобри законодателство по отношение на пенсиите. Ще подготвим доклад по отношение на пенсионният режим за жените. Този доклад ще се отнася до положението на жените пенсионерки, които са в социална изолация. През едните месеци ще работи в тясно сътрудничество с заинтересованите страни и се надяваме и на вашето активно участие, за да може да се дефинират мерки, които да допринесат за решаване на проблема. Знаем за демографското положение, поради ниската ръждаемост, застаряването на населението и така нататък. Солидарността между поколенията ще бъде важен елемент в преодоляване на тези трудности и за средачно население да не бъде в товар на обществото. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключваме е, дискусията по тази тема. Е, ще гласуваме и по нея в 11.30 отрезаран. Следващото заседание е утре вторник.